Благодаря. Знам, че днес е много напрегнат дет в парламента. Има няколко изслушвания. Моля депутатите да вземат местата си. Добър ден! Добре дошла на кандидата депутата Биенковска извинете, кандидат комисаря Пенковска. Добре е дошъл а, на господин Бузек, който е председател на комисията ИТРЕ. Аз а, трябва да кажа, че последния мандат бях в тази комисия и за мен бе огромно удоволствие да съм част от нея. Членовете на вашата комисия също си тук. А, това е общо изслушване. Също така има и представители на комисиите ЕНВИ и ЮРИ и комисията ТРАН която е поканена. Различни комисии днес. Имаме тук Комисията по вътрешен пазар и Комисията, която отговаря за функционирането на единния пазар, включително мерки, които са насочени към установяването и премахването на евентуални пречки пред прилагането на единия пазар, включая цифровизирания единен пазар, за защитата на економическите интереси на потребителите, както и политики и законодателство за прилагане на правилата на единия пазар, както и правата на потребителите на същия. Очакваме да чуем как подходът на госпожа Бянковска по тези теми ще ни помогне да постигнем целите си в тези сфери и да разберем как кандидат-комисаря смята да се справи с предизвикателствата в тях. Надяваме се, че госпожа Биенковска ще разбере защо искаме да развием единния пазар, който трябва да доведе до конкретни ползи и за предприятията, и що се отнася до разкриване на работни места, малки и средни предприятия, потребителите и служителите. Сега ще дам думата на колегата Бузек, който ще направи своето въведение. Благодаря много, госпожо съпредседател. Госп... Благодаря, Вики. Добре дошли на всички. Добре дошла и на госпожа Елжбета Бянковска, кандидат за комисар. Добре дошла на това съвместно изслушване. Е, добре дошли на всички кандидати, е, депутати от е, съответните парламентарни комисии. Добре дошли на всички журналисти, присъстващи в залата и на всички, които следят изслушването на вебсайта на Европейския парламент. Комисията ИТРЕ отговаря за промишлеността, предприятията и малките и средни предприятия, както и за енергетиката. Така че е много важно да говорим за научно-развойната дейност, енергетиката, космоса, климата, разработването на енергийни мрежи, всички тези е, елементи, които са свързани с ресора на госпожа Бянковска, е, попадат под нашите компетенции. Някои от тях, разбира се, са по-важни от други и е, в много области има сериозни предизвикателства. Затова очакваме с нетърпение да разберем как госпожа кандидат комисарят възнамерява да се занимае с тези важни въпроси. Но преди това, нека да кажа няколко неща. Първо, на това изслушване трябва да се отговори на два въпроса. Дали кандидатът е квалифициран да бъде член на колегията на Европейската комисия, на колегиума и дали е, е достатъчно добре запознат със своя ресурс. На ваше разположение бяха четири документа. Автобиографията на госпожа Винковска, описанието на нейните задачи, декларацията и отговора на писмените въпроси, преведен на всички езици. Нашата процедура, както обичайно, е следната. Кандидат-комисарят получава думата за уводно слово от не повече от 15 минути и ще получи и още 5 минути накрая за заключителни думи. Що се отнася до въпросите, ще има 45 въпроса от депутати от различни парламентарни комисии, но в по-голямата си част от комисиите Имко и Итре ще има и въпроси от Енви, Юри и Авко. Но това са комисии, които са асоциирани. Говорим за принципа на пинг-понга. За какво става дума? Триминутни а, въпроси заедно с отговор. Една минута въпрос, две минути отговор. Така ще процедираме и а, нека да ви припомня, че е много важно да се спазва времето. Затова, ако надхвърлите времето си с повече от 5 секунди, ще се наложи да ви прекъсна, уважаеми колеги, а пък вас, госпожо комисар, ам, ще прекъсвам, ако надхвърлите времето си с а, повече от 10 секунди. Много се извинявам, просто се налага. Защото имаме цели 45 въпроса. Първия кръг въпроси ще бъде зададен от представители на политическите групи. Важно да се знае, че има превод на 23 езика. И всеки може да се изказва народния си език. Заданието се предава по интернет на уебсайта на Европейския парламент. И сега нека да преминем към самото изслушване. Госпожо кандидат комисар, имате думата за встъпително слово